с раздаден е протокол от вчерашното заседание. Искам да ви попитам, има ли някакви наблюдения? Е, приемаме, че протокола е прият. Следващата точка от нашия дневен ред е, е общо разискване, реформа на обща стопанска политика.